Ok, Madame Pilar de la Riva. Alors, on va commencer. Euh, la commission n'est pas encore complète. Все още много хора не са дошли, но предлагам да започнем. Добро утро на всички. Предлагам да започнем, тъй като ни предстои много наситен дневен ред за тази сутрин. Хората са все още по своите офиси. Искам да приветствам господин Гариба от комисията, господин Жаме от е, Интрек. Те са тук, е, за да ни запознаят е, с проучване и резултатите от симулиране на стрес-тестове на атомни централи в Европейския съюз. Презентацията е много важна и искам съвсем накратко да ви въведа в нея, като ви припомня, че след събитията в Фукушима комисията по очевидни причини е твърдо решена да направи оценка на тези събития и какво означават те за европейските атомни централи. Ние вече Изслушахме презентация от съвместния научно-изследователски център през юли миналата година. Целта беше да се направи оценка дали експертите и заинтересованите агенции изцяло са оценили това, което се е случи в Япония, какво означава то за безопасността. Това е въпрос, който сме разглеждали многократно в миналото. Сега приключваме процеса по доклада Бревина за Евратум и обсъждаме бъдещето на Евратум. Имаме също доклад на Питър Скинер в контекста на Хоризонт 2020. Т.е. не става дума само да разгледаме какво се е случило, а да се направи оценка на положението, което ще има сериозен ефект върху вземането на решения от нашата комисия по някои от въпросите. И така искам да дам думата на нашите гости. Искам да им благодаря най-напред, е, че са тук е, и за това, че изчакаха търпеливо малко късното ни стартиране. Господин Гарига ще започне. Знаете, че ние не разполагаме с много време, затова моля да бъдете кратки. Благодаря. Дами и господа, на 25 марта 2011 година Европейския съвет даде мандат на Европейската комисия да направи три неща. Да разработи методология за извършване на цялостен стрес-тест тест заедно с националните регулаторни, а, гро, а, регулаторни органи и с а, НСРЕГ, да работи с а, а, ядрените страни и да направи анализ на рамката за ядрена безопасност в Европейския съюз. Днес ние ще изслушаме господин Жеме от Френския регулаторен орган, който ще ни запознае с резултатите от стрес тестовете. Господин Жеме беше председател на съвета, който осъществи партньорската проверка. Още няколко думи. Най-напред искам да благодаря на всички онези, които пряко или косвено взеха участие в тази работа. Годината за нас беше много дълга, много трудна и за кратко време бяха постигнати добри резултати. Положените усилия до сега бяха впечатляващи, особено като се има предвид, че цялата работа се осъществяваше доброволно от всички заинтересовани страни. Позволете ми да обобщя трите стъпки, през които преминахме. Първо на национално ниво по искане на националните регулаторни органи, операторите на атомни централи в Европейския съюз и други две държави, които участваха Швейцария и Украина, направихме пълна оценка на инсталациите на базата на методология, когато беше договорена и прията от всички регулаторни органи и Европейската комисия. Регулаторните органи на, регионално, на национално ниво направиха оценка и направиха тази оценка, и я представиха до декември. Обикновено се извършва оценка по време на периода на лицензиране. Ще чуем нещо повече за това по-късно. Основната цел е да се извлекат полуки от инцидента в Фукушима и да видим дали безопасността на атомните централи Плановете за тази безопасност в Европейския съюз е достатъчна, за да могат да се справят с такива събития, каквито се случиха в Фукушима и цунамито. Подобна пълна оценка на атомните централи в Европейския съюз се осъществява на базата на еднакви спецификации едновременно. Между януари и април 2012 се организираха партньорски проверки националните доклади, които споменахме от 17-те участващи страни, обхванаха 15 атомни реактора. 80 експерта участваха от 24 ядрени и неядрени страни, както и от Европейската комисия. Освен това, имахме наблюдатели от няколко държави, като Канада, Япония, арабските емирства, САЩ и МАЕ. Беше изготвен консолидиран доклад, който включва препоръки, както и 17 национални доклада за отделните страни и за отделните централи. Всички тези доклади могат да се намерят на вебсайта на ЕНСРЕК и можете да се консултирате с тях. На 26 април, преди няколко, при известно време, регулаторните органи и комисията договориха съвместно изявление за създаване на план за действие в последствие на свършената вече работа до сега и да се гарантира, че препоръките от партньорските проверки ще бъдат приложени на практика на националните органи. Комисията ще обсъди, вероятно ще приемем този план на 30 юли, когато е предвидена следващата среща на ЕНСРЕК. След като бъдат изпълнени изискванията на Европейския съвет, ще се изготви от комисията доклад за парламента и съвета. Ще представя своята гледна точка за стрес-тестовете, международното измерение и какво трябва да се направи по атомната безопасност в бъдеще. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря я. Благодаря, че бяхте толкова кратък. Като бяхте съвършено ясен, Филип Жаме е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Както вече казахте, аз съм, съм от национален регулаторен орган. Искам да кажа, че за мен е удоволствие да съм тук сред вас и да ви представя стрес-тестовете и работата, която последва тази дейност. Аз съм тук и като европейски гражданин. Ще говоря на английски, защото е по-трудно да говоря по тази тема на френски, отколкото на английски език проблемите с техниката ще бъдат изчистени. Добре. И последното, което искам да кажа, че за да има повече време за поставяне на въпроси, ще махна някои от слайдовете, които съм подготвил за презентацията, за да спестим време и да остане повече време за разговори. Минавам на английски. Моята презентация ще бъде разделена на три части. Първо обобщение, след това проверка на място и основните резултати и накрая ще направя някои заключения. Преди да започна с стрес теста, нека накратко да обобщя какви са основните а, полуки, които бяха а, извадени след случилото се в Фукушима по отношение на това какво сме а, научили, от какво сме се получили по време на тези инциденти. Имаше земетресение, имаше и цунами. Това е снимка от първата вълна, която заля Фукушима и тук, от тук започна цялата катастрофа. След това вълната става все по-голяма и по-голяма. Накрая цялата инсталация беше наводнена и доведе до много големи разрушения. Това е природно бедствие, което беше много по-голямо от това, което беше предсказано и предвидено. Цунамито разруши ем, всички е, е, охлаждащи системи и е, електрически инсталации всички системи е, на централата бяха унищожени. Имаше много е, наброй инциденти, които накрая доведоха е, до е, топене в е, реактора и оттам до замърсяване на околната среда. Това са трите основни елемента, които бяха които споменах и които бяха включени при стрес теста. Това са природните бедствия, загубата на сигурността на системите. Какви са процесите съгласно всяка процедура? Е, Уенра, е един клуб от експерти, е, които са избрани от регулаторните органи. Следва се тяхната методология и Венера определя как трябва да се процедура. Как трябва да се процедура? Процедира. Има регулаторен орган, и, а, е, който определя как трябва да се подходи. Масимо вече описа е, отделните стъпки, две стъпки на национално ниво и една стъпка свързана с е, проверка на място, партньорска проверка. Много често се казва, че операторите са направили самооценка и са направили това, което са искали. Това не е така. Това, което се случи, беше да се извърши спецификация на европейско ниво и след това а, операторите. А, бяха призовани, приканени да се съобразят с тези спецификации. Те също трябваше да се съобразят и с изискванията на националните регулатори, които провериха какво, какво е направено и, и след това решиха дали са необходими повече мерки или не. Тази партньорска проверка беше свързана с докладите, които бяха изготвени от регулаторите. И а, в тези доклади се включваше какво са направили операторите и какво е мнението на регулаторите. И така, обхват на тази партньорска а, проверка включва в, в себе си националните доклади а, и а, проверката е изпълнена от експерти, които са били избрани от регулаторите, не от операторите. И така, първо говорим а, за доклади от а, регулаторите и след това говорим за проверката, извършена а, съгласно методологията на този клуб от регулатори. В целия процес всички експерти бяха на равна нога, както и тези от държави, в които се занимават с енергетика и такива, в които не се занимават. Ето тук е списък на държавите, членки в които ем, е, има ядерни централи, такива в които няма и е, държави, в които не са държави членки на Европейския съюз, но пък има ядрени централи. Процесът беше разделен на два етапа. Първия етап обхващаше 17 доклада, изготвени от регулаторите. Доклади включваше техните оценки. Първата част се наричаше тематичен преглед от страна на националните регулаторни органи, проверка на всяка отделна тема. Имаше въпроси отправени към регулаторите и бяха подготвени дискусии с тях. Тази фаза, тази фаза обхвана 80 участници. Имаше преглед, който продължи един месец. Имаше и семинар, организиран в Люксембург. Имаше 51 сесии сесии, по време на които националните регулатори присъстваха, обясняваха какво се случвало по време на разглеждането на всяка една тема, бяха зададени и въпроси. Това беше първата фаза на партньорската проверка. Втората фаза е проверка на всяка отделна страна в всяка една от 17-те държави беше извършено посещение в продължение на 4-5 дни. Експертите отново зададоха въпроси. Имаше предложения, отправени към регулаторите за неща, с които, на които те самите не са обърнали внимание. Работата беше доста ам, усърдна, напрегната. След това имаше и а, посещения в продължение а, посещения в а, отделни а, централи в а, страна избрана от екипа, който извършваше прегледа или проверката. По този начин може да задълбочи информацията, която се съдържаше в отделните доклади, свързани с прегледа. Нещо много важно, свързано с този преглед, е, че той имаше обществено измерение. Имаше а, два аспекта, които искам да спомена. Имаш, имаше обществени а, срещи. А, е, едната на 17 януари, свързана с процеса на прегледа и на 8 май в, в края на проверката, когато бяха представени резултатите, имаше 200 души, които присъстваха. Е, много време беше посветено на сесия, свързани с въпроси и отговори. На, на, на, на на ЕНСРЕК e са публикувани всички доклади, информация с, е, свързана с е, целия процес на извършване на стрес е, теста. въобще има и там заключенията от тези обществени заседания и срещи и така нататък. Всичко може да намерите там. Ам... Какъв е основният източник, от който се черпи информация? Това са 17-те доклада за всяка една страна. Те съдържат специфични заключения и препоръки. Има и основен а, доклад, разбира се, където са м, окончателните заключения и препоръки на европейско ниво. Нека да обобщя основните резултати. Няма да навлизам в подробности за всяка една отделна страна, ще говоря по-общо на европейско ниво. Основното заключение е, че Основни стъпки са били предприяти в всички страни, така че да се запази безопасността на тези на ядрените централи. Освен това има практическо измерение практически аспекти, които са различни в отделните държави и членки. Освен това, има цялостна последователност в Европа при определянето на силните страни, слабостите и мерките за увеличаване на безопасността. Разбира се, ние разбираме, е, че в Европа има своя специфика, обаче трябва да отчетем, че има последователност в цял свят, има също така и различия, но като цяло има определено много висока степен на последователност и последното заключение, преди да отправим препоръки, е следното, че значителни мерки за увеличаване на безопасността вече са формулирани или поне се обмислят в много страни. Това е допълнително мобилно оборудване, например електрогенератори или помпи, които биха могли да бъдат бързо разположени в места пострадали от природни бедствия също така укрепване и засилване на фиксираното оборудване, устойчиво на наводнение и други бедствия и също така по-добро управление на сериозни мащабни инциденти с съответното обучение на персонала. Разбира се, тук подробностите ще зависят от спецификата на всяка конкретна страна. Има четири основни препоръки на европейско ниво, които се съдържат в доклада. Първо, определянето на природното бедствие и рискове от природно бедствие има различен европейско ниво и за това ние основно се занимаваме с тези различни несъответствия. Не всички европейски държави оценяват природните бедствия и риска от тях по еднакъв начин и също така те определят степента на риск по различен начин. За това се предлага от Уенра и други експерти от Европа е, че следва Уенра да разработи указания за това как се определят природните бедствия и какъв е риска от тях. Втората препоръка е периодично да се извършва проверка на безопасността в страните, в които има редовно проверяване на безопасността на АЕЦ в много страни. В тези страни на всеки 10 години се извършва пълна проверка на безопасността на АЕЦ и се проверява дали тя отговаря на проектните изисквания и дали отговаря на по-новите изисквания има страни, които редовно и сериозно извършват такива периодично, извършват такива проверки и тези страни са, разбира се, в много по-добра позиция, що се отнася до безопасността на ЕЦ. Също така се предлага ЕНСРЕГ да подчертае колко е важно да се извършват такива периодични проверки на безопасността. Също така много важна препоръка е да се осигури целостно, целостността на корпуса на реактора. Е, това, разбира се, е един от изводите от Фукушима. Ще обобщя казаното на този слайд. Аварията в Фукушима много ясно показа колко е важно как да се гарантира целостността и здравината на структурата, която изолира реактора, т.е. корпуса на реактора, обивката на реактора. И межа. мерките за това как се постига такава цялостност са добре известни. Затова в нашата партньорска проверка ние посочваме, че не във всички АЕЦ тези мерки се предприемат достатъчно бързо, така че ние препоръчваме регулаторите да обмислят изискването да изискват по-скоро от АЕЦ максимално бързо да предприема такива мерки за осигуряване на целостността на корпуса на реактора. И последната ни препоръка на европейско ниво е, че е необходимо да се предприемат мерки, които да позволяват предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях в случай на сериозни природни бедствия. И това, разбира се, трябва също да се обмисли от националния регулатор. Kind of situation... Е, разбира се, трябва да обмислим какви ситуации си имат предвид. Първо, и това е пряка полка от Фукушима, регулаторите трябва да поискат от оператори да бъдат готови за ситуации, в които има пълно разрушаване и изолиране на обекта, както беше в Фукушима. Също така продължителни събития, например в Фукушима, в продължение на месеци имаше проблеми. Също така излизане от строя на много на брой системи за безопасност, като генератори, помпите и нататък, едновременни аварии на няколко ЕЦ, включително и в резервуарите за съхраняване отработено гориво. И също така много е важно да се разгледат всички мерки за предотвратяване на изтичане на радиоактивни отпадъци и на радиация. Типичните мерки, които вече споменах, е, че оборудването трябва да бъде разположено в бетонни корпуси, които и това включва също електрониката и средствата за комуникация. Говорих вече за мобилно оборудване, които да също така позволяват да се защити обекта от изтичане на радиация. Също така важно е да бъдат обучени екипи и да бъдат снабдени с необходимото оборудване, така че много бързо да могат да бъдат те разгърнати, за да подпомогнат местните оператори. И последна снимка. Това е една положителна полка от Фукушима. В Фукушима имаше сграда за защита на операторите и тази сграда остана непокътната, което беше много добре, защото ако тази сграда би се разрушила, не знам какво би се случило. Така че това е нещо, и това е нашата препоръка, че регулаторите обмислят във всяка АЕЦ трябва да има такава силно укрепена и защитена сграда за операторите. И сега какви са последващите мерки? Партньорската проверка много ясно показа колко е добре да се споделят резултатите от проверките за безопасност на ЕЦ, както и идеи за да се засили безопасността и здравината на ЕЦ. Също така ще има бъдещи действия и мерки, проистичащи от провеждането на проверките за безопасност и те ще бъдат организирани чрез НСРЕК в съответствие с плана за действие. Този план за действие в момента се разработва и ще бъде представен в началото на юли за одобрение на ЕНСРАК. Разбира се, тази дейност трябва да се извършва заедно с МАЕ. Също така ние предлагаме, ние отчитаме, че партньорската проверка не се занимаваше с подготвеност към аварийни ситуации извън обекта. Но смятаме, че това е изключително важно тъй като обществеността има пряк и легитимен интерес от това. В последния основен доклад се признава, че този въпрос трябва да бъде последваща мярка, проистичаща от полуките от аварията в Фукушима. Т.е. трябва да има по-голяма подготвеност за реагиране и извън обекта. И така, тази партньорска проверка беше една сериозна задача и когато ние започнахме, не бяхме сигурни дали ще успеем. Ще кажа само, че 500 човеко години бяха необходими, т.е. това са много значителни ресурси. И тази партньорска проверка беше оценена като образцова въжроден мащаб и получихме много висока оценка от Япония. Ние успяхме да работим много успешно в Европа като цяло и във всяка една европейска страна. Много ви благодаря за вниманието. E- да, съгласна съм с тези аплодисменти. Сега Имаме много желащи да се изкажат. Моля ви всички да бъдете кратки, тъй като нямаме достатъчно време. В 10 часа започваме с гласуването. Освен това започнахме късно, защото само един-двама депутати присъстваха в 9 часа в залата. Затова, моля, положете усилия да спазвате времето. Първия въпрос, моля. Лепа, бom poskusila biti čim ehm, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко много работа беше е, свършена и основното като заключение от тази проверка бе, че по този начин може да се засили сигурността на атомите електроцентрали. Допълнителната стойност, която се съдържа в тази проверка е синхронизирането често чуваме, че заради резултатите се очаква ново законодателство на европейско ниво и че на тази основа могат да бъдат направени значителни подобрения. Такива подобрения не съм видяла да са прекалено сезаеми, но все пак има някакви подобрения. И а, първият ми въпрос е какво точно се очаква от този стрес тест. на второ място става въпроса за доверие. До сега а, бяха засегнати техническите елементи, елементите свързани с проверки и така нататък, но къде е политическото измерение, къде е ролята на политиците? Някой а, трябва да информира обществеността какви са резултатите от този тест искам да ви попитам какви са вашите намерения в тази област. И следващия въпрос. Искам да знам дали може да кажете нещо свързано с доверието към националните регулаторни органи и тяхната връзка с стрес-теста. Благодаря ви. La колега Ривази. Merci, madame euh, la благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Жаме, за вашата презентация. Два пъти съм виждала подобна презентация, но има нужда от прецизиране. Добре беше да се направят тези тестове след инцидента в Фукушима на базата на ясни критерии. Но кои са най-рисковите централи, в Европа, където трябва да бъдат извършени спешно работи и кои са централите, където ситуацията е приемлива. Вие ни казвате, че е извършена една инспекция за държава, но в някои държави има три, държа... три централи, в други има а, повече, над 30. Беше казано също, че в Фесонайм има някои проблеми с безопасността, защото в случай на инцидент могат да бъдат замърсени водите. Какво ще се направи, за да бъде свършено нужното, какви ще бъдат средствата, дали има разчети за това колко средства ще са необходими. Вие също знаете, че един от големите проблеми в Фукушима е, че има една дълга верига от подизпълнители до 7 нива, което се отразява и на безопасността. Ще спра до тук. Господин Жадо има думата. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че еколозите са за примахване на ядрените рискове. Ние се борим за това рисковете да бъдат сведени до минимум. Това, което чух от Европейската комисия е припомнене, че стрес-тестовете Знаете, че те не бяха извършени както трябва, защото се искаше задълбочена оценка на риска от страна на Европейския съвет. докато Овенра искаше да се извършат оценки само на устойчивостта при наводнения и земетресения комисаря Отингер имаше различно мнение. Вие казахте, че е имало определени а, критерии. Господин Саркози казваше, че не можем да затворим Fashion заради Кирошима. риска от експлозия, от пожари, от човешки, технически грешки и комбинацията от всички тези фактори водят до сериозни инциденти, а те не са били оценени при стрес-тестовете. След Фукушима се считаше, че ще се направи оценка на рисковете на европейско ниво дали само рисковете от цунами или от земетресението са довели до инцидента в Фукушима и оценка само на тези фактори не е достатъчна за Европа. Господин си има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Литва и затова съм силно заинтригуван от е, доста от въпросите, които бяха споменати днес. Водят се много дискусии за бъдещето на атомните централи, на тези, които предстои да бъдат изградени. Остават се още доста въпроси, свързани с безопасността на реакторите, които ще бъдат изградени. Знаете, че Литва трябваше да изведе от експлоатация старите си реактори и за това се питам дали комисията има някакви планове за извършване на оценка на реакторите, които са в експлоатация и след стрес тестовете, дали са направени изводи, кои от тези реактори трябва да бъдат затворени, защото вече не отговарят на условията за безопасност. Тези посещения на място за 4-5 дни не са достатъчно продължителни. Същата информация може да се събере и само на базата на наличната документация. Вие споменахте, че мерките за подобряване на безопасността зависи и от това, какво е отношението към тези въпроси в държавите членки. Бихте ли споменали у нези държави членки, които не обръщат достатъчно внимание на въпросите на ядрената безопасност? Относно ограничаването на радиацията, ако трябва да се изградят структури, които да покрият реакторите, това ще изисква доста разходи. Може би трябва да се огледат нещата отново. Благодаря, Ребека. Благодаря, госпожо председател. Първо ще задам отново въпросът дали е, стрес тестовете са приключили или не, защото господин Етинга последния път е, обясни по този въпрос, че са необходими е, допълнителни посещения на място в 4 АЕЦ. Три от тях той ги назова Весимхайм Темелин Катеноц, четвъртата АЕЦ той не я назова. Искам да попитам дали а, тези посещения вече са осъществени или или а, това, което беше обсъждано, не е било изпълнено на практика до сега и ам, какво се установява при тези посещения и каква е нуждата от а, осъществяване на контрол. На следващо място. Тази идея за second containment, повторни мерки за безопасност и ограничаване на замърсяването. Трябва да се види кои АЕЦ са по-добри, кои по-лоши. Вие засегнахте този въпрос с ограничаване на замърсяването, но трябва да да се разясня още веднъж дали ще има допълнителни проучвания, свързани с това, ако има самолетна катастрофа. Относно Япония, това, което беше споменато при няколко месеца, не съм съгласна с това, че АЕЦ вече са под контрол. Не е така. Нито една от централите не е под контрол. До ден днешен се правят опити да се реконструира случилото се, така че да се извадят полуките. А ние в Европа вече можем да си извадим изводите от случилото се там и то още преди а, да са извършени оценките. Най-вече се трябва да се сегне темата с а, управление на риска, а, за това, че а, три АЕЦ по едно и също време засегнати от природно бедствие, от природна а такъв сценарий въобще не влиза в нашите обучението в Европа, които се извършват. Да не говорим, че има големи градове, близост до АЕЦ и какво се случва, например, ако се наложи евакуирането на Париж или на Брюксел. Това също не се включва в обученията, които се извършват. Има още четирима желаящи да се изкажат. Разполагаме само с 7 минути. Започнахме с 15-минутно закъснение, така че моля да се съобразите с регламент от една минута за поставяне на въпрос. Господин Франко, благодаря госпожо председател, благодаря за направената презентация. Що се отнася до безопасността, не считате ли, че е приоритет е прилагане на практика на съществуващите регламенти от всички държави членки. Колко са държавите, които са транспонирани директивата за безопасността, както се изискваше да стане това до юни 2011. Каква е ролята на Европейския съюз в хармонизирането на правилата за безопасност в международен план? Благодаря. Благодаря, господин Франко. Госпожа Хол. Благодаря, господин Шаме, за много ясното ви изложение. Искам да се спре на един въпрос, който вие засегнахте накратко във вашата презентация, а името за изолирането. Какво става, когато една АЕЦ е изолирана поради замърсяване на района или защото има нарушаване на комуникацията, физическата комуникация, комуникацията а, чрез а, достъп до централата, телекомуникациите. Въпросът а, беше поставен тук а, а, за мобилни екипи Считате ли, че е направено достатъчно за пасивни системи за безопасност? Как да се направи реактора безопасен, ако не е възможно да се претече външна помощ? Госпожа Коларска-Бубинска има думата. Благодаря ви много. Държавите, които вече имат АЕЦ на своя територия, са в по-различни ситуации от тези, които изграждат в момента такива централи, както Полша, например. новите изисквания за безопасност ще се отразят на стоеността на изграждането на нова АЕЦ, кога Европейската комисия ще изпрати на държавите членки подробна информация за изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят новоизграждащите се централи. Благодаря, господин Скинер. Извинявам се, че не бях тук по време на цялата ви презентация. Дали не се разглежда въпроса за географското разположение за онези места, където могат едновременно да възникнат катастрофи, породени от цунами и земетресения. Трябва да се повиши информираността по въпросите на атомната безопасност. Трябва нещата да се основават на фактите. В каква степен може да се използва всичко това за смягчаване на евентуални бъдещи инциденти. В случай, че има сблъскване на самолета с атомна централа, Говори се, че е, е възможно да се е, ограничи ефекта. Смятате ли, че това е действително възможно? Има още желаща да се изказват. Е, имаме само 4 минути, за да получим отговорите на представители на комисията на господин Жаме. Така че трябва много внимателно да се използват минутите. Благодаря. Аз ще се опитам да обясна основните аспекти, свързани с поручването на комисията. След това ще остава, предоставя възможност господин да навлезе в подробности. Бяха зададени въпроси свързани с ново законодателство, свързано с ядрената безопасност. Нека да припомня каква е последователността на събитията. Комисията ще изготви доклад ам, който ще бъде предоставен на съвета и на парламента. Този доклад а, трябва да е готов през а, октомври. След това ще се проведе задълбочен дебат, който ще доведе и до изготвянето на законодателството. Три области бяха очертани, три области, които са свързани първо с управлението от страна на националните регулаторния органи. на второ място, кои технически критерии ще са част от новото законодателство и на трето място, как да се подобри прозрачността в областта на ядрената енергетика. Освен това съществуват въпроси, свързани с безопасността и сигурността. Членовете трябва да са информирани вече, че има работна група на съвета по ядрена безопасност. Е, групата приключи своята работа. Резултати са публикували на е, интернет страницата на съвета. Може да се информирате там е, комисията ще представи своята гледна точка, когато бъде изготвен и доклада от страна на работната група. Беше зададен въпрос, свързан с състоянието на стрес теста. Смятам, че това е много важно. В смисъл, че резултатите от стрес теста трябва да бъдат приложени на практика от регулаторните органи националните регулаторни органи и комисията работят съвместно. Ние ще изготвим план за действие и ще го публикуваме. Смятам, че се спрях на основните неща и ще оставя време и на а, колегата да навлезе в подробности. Искам да припомня нещо, което беше подчертано в много от изказванията. Отговорността за контролиране на безопасността и сигурността в рамките на националните регулатори. Това беше установено по време на проверките на място. Не може да ме чуете ли, пита ораторът. Мога да ви чуя, но а, чаках. А, да има отговор от страна на комисията за посещенията, които бяха обявени от комисаря Йотингер. И така, ораторът продължава. По време на стрес теста бяха извършени посещения. Те са с символичен характер, но ам, имаше 20 или 30 или 40 посещения в АЕЦ в Европа. Това не са инспекции, това просто са посещения на място. Разходите за мерките. Във Франция, например, между 100 и 200 милиона евро за всяка електроцентрала – Друг технически аспект. Не може да кажете, че стрес теста е проведен само по отношение на природните катастрофи имаше допълнителни елементи, това, че а, системите за сигурност са отказали и така нататък. Това, което Мансимо каза, че стрес-теста и проверките на, на партньорските проверки са приключили. Сега сме в фазата на споделяне на резултатите и прилагането на резултатите на практика. Благодаря. Благодаря за вашите отговори и за тези, които не можаха да вземат думата, може би ще има други възможности да зададат своите въпроси, да се информират. Благодаря ви много на вас за това, че бяхте сред нас, че ни информирате. Благодаря на всички, които взеха участие в дискусията. Сега съвсем накратко, няколко минути пауза, докато могат всички, докато всички заемат местата си.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 Уважаеми колеги, надявам се, че всички са готови. И искам да помоля онези, които не участват в тази част на заседанието, да напуснат и да започнем гласуването. Всички ли разполагате с писъците за гласуване? Дали всички сте готови? Tutti pronti? Eh? Collega Vidal Quadras. chiedo di cominciare. И така. Започваме първо с проверката, за да сме сигурни, че системата за гласуване работи добре и че броя на депутатите отговаря на броя на картите. Моля, гласувайте, както решите. Ci siamo tutti? Avete... Всички ли са гласували? Non ha votato? Някои като че ли още не са гласували? Стационе Кюза. Край на гласуването. Край на гласуването. Някои хора като че ли гласуват сами срещу себе си, но няма значение. Добре, нека да започнем. И моля, бъдете мобилизирани, защото имаме доста неща за гласуване днес. А някои ситуации сигурно ще бъдат доста сложни, така че ви моля за работа в дух на сътрудничество. И така, доклада на господин Каринш. Обсъждахме го вчера след обед. Това е компромисен текст със съвета. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Приема се. И сега окончателното гласуване по електронен път. Моля да гласувате. Започнете гласуването, моля. Всички ли са гласували? Един от НП е в повече. Добре. Започва гласуването, край на гласуването. Продължаваме да има един човек от НП в повече. Моля, изтеглете картата си. Всички ли са гласували? Да, приема се. 36 на 18. Сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отново един от НП е в повече. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Votazione chiusa. Complimenti al collega Karinz. Поздравления, господин Каринш. Следващото гласуване е конкретни разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие. Да. Компромисно изменение едно. Кой е за? Вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Изменени 52. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Добре, по електронен път ще гласуваме. Scusate, scusate. По 52. Моля, бъдете съсредоточени. И изменени 52. Имаше молба за електронна проверка. Започваме електронно гласуване по 52. 52, моля гласувайте. Авете вотато тути, вотато. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Петдесет и три. Извинете, изменение 3. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. 53 сега. Отпада. 54. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 55. За? Вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. За? Вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 61. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62. За? Против? против. Нека да проверим по електронен път. Изменени 62, моля гласовете. Един от социалистите в е повече този път. Моля, изтегляте картата си. Да, благодаря. Всичко е наред. Всички ли са гласували? Приема се. 63 за, против. Мисля си, че се приема със същото мнозинство. Изменение 8, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 9, кой е за? Против, въздържали се, Проверка по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 9. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Не всички още като че ли са гласували. Всички ли са гласували? Отхвърля се. 65. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 64 за против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим по електронен път. 64, моля гласувайте. Всички ли са гласували? Още един човек не е гласувал? Да, добре. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. 66. 66. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате електронна проверка? Добре. Електронно гласуване по 67. Votazione aperta, avete votato tutti? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се с мнозинство от 2 гласа. 68 сега. Кой е за? Шестьдесят и седем отпадна. 66 за, 67 отпада, 68. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по електронен път. Моля гласовете по 68. Всички ли са гласували? Още не всички са гласували. Край на гласуването. Приема се. С мнозинство от два гласа. 69 отпада. Сега 70. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 и 72 идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 74. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 80. Кой за? Против. Въздържали се. Приема се. 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 и 82 отпадат. Изменение 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 17. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Мисля си, че се приема, ако искате електронна проверка. Добре. Имаше няколко случая, в които имаше съвсем малко гласове. А, сега 84 електронно гласуване, моля, тъй като наистина имаше гласуване, при които разликата беше 1-2 гласа. Всички ли са гласували, като че ли още не? Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 30 за. Искате електронна проверка по 97? Добре, моля гласувайте. Е, е аперта. Avete votato тути. Вотационе. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Един от НП е в повече. Моля, изтеглете картата си, този, който е в повече. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Кой е за? Против?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 Моля, гласувайте по изменение 39. Ете вотато тути си, отационе Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се 28 на 28. 40. Да, отхвърля се 40. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 41 за. Против? Въздържали се? Приема се. Мисля си, че се приема, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 41 по електронен път. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Да, отхвърля се с два гласа. Да, наистина, много е трудно да се види, когато разликата е един-два гласа. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против,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 И така, приема се. С голямо мнозинство. Votazione chiusa. Passiamo ora. И така, сега. До общия регламент за кохезионните фондове. Готови ли сте? Общо приложими разпоредби за Европейския фонд Имаме списък за гласуване и докладчиците в сянка, както и всички, надявам се, знаят, че ще имаме гласуване анблок по редица теми. Така че гласуването по едно изменение въжи за цели блок. Изменение 49. Гласуваме анблок. И виждате всичките изменения, които са обхванати от това изменение. Електронно гласуване, моля. По изменение 49, моля гласувайте. Emendamento 49, il voto aperto, avete votato tutti? Моля, по изменение 49 гласувайте. Всички ли са гласували? Един още не е гласувал? Да, добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Като резултат всички останали изменения, включени в същия блок, по въпроса за преходните региони, се отхвърлят. Изменени 50. И тук отново гласуваме анблок. Изменени 50 определя резултатите за следващите изменения 81 и нататък за националните планове за реформа. Така че моля, гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Като резултат сме приели всички останали изменения в този блок и няма да гласуваме по тях по-нататък. Измени 51, моля, кой е за? Против, въздържали се? Приема се. 52 за. Против, въздържали се? Приема се. 53. Кой е за? А, извинете, нека да улесним нещата. Електронно гласуване по изменение 53. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 53 се отхвърля. 54. Отново гласуване анблок. блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 54 се отхвърля и се отхвърля всички останали изменения в блока. 55. Искате проверка по електронен път по 54? Добре, моля, гласувайте по електронен път. Всички ли са гласували? Все още няколко души не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. Надявам се, че сте доволен, господин Чичестър. 55. И свързаните с него изменения. Електронно гласуване, моля, по 55. Votazione aperta, avete votato tutti? Всички ли са гласували? Един от НП е в повече. Моля, изтеглете картата си, който е в повече. Всички ли са гласували? Добре, край на гласуването. Приема се. 57. 55 се приема. Сега 57. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против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 66. Не. Те отпадат. 66 сега. Да, да, 66. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 67. За. Против. Въздържали се? Мисля си, че се приема. Да. Добре, електронна проверка. Измени 67, моля гласувайте. Avete votato тути. Всички ли са гласували? Край на гласуването, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 69. Моля, гласувайте. Votazione aperta. Avete votato tutti, c'è un PPA di troppo. Всички ли са гласували? Един от НП в повече. Моля, изтеглете картата си. Край на гласуването. Отхвърля се. 70 за. Против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 против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 86. Моля, гласувайте. Stazione aperta, un PPA e deve togliere la scheda per cortesia. Един от НП в повече. сте гледате картата си. Край на гласуването. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за. Добре,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 Приема се. 102. Следващото гласуване на блок. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 102 и всички свързани изменения. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 105 за против, въздържали се, приема се. 106. Не, следващото. Следващите отпадат и преминаваме към 111, което също е анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 117. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118. Не, извинете, 119. 119. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120. Не. Вод електронико. Емендамento 120. 122 електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте по 122. Ете вотато тути. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се с един единствен глас. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 по електронен път, за да сме сигурни. 124, моля гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли са гласували? Все още не. Всички са гласували. Добре, край на гласуването. Отхвърля се. 125. Кой е за? А, извинете, по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път по 125. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърли се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140, 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Някой иска електронна проверка, така ли? Добре, 155. Моля, гласувайте по електронен път. Ви прего di votare. La votazione Край на гласуването. Апровато. Приема се. 156. Фачамо субито il voto електронико, кози... 156. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 158. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 159 електронна гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, Приема се 167. Искате електронна проверка по 166-то. Моля, гласувайте. Изменение 166. Прекратете гласуването. Много успорвано гласуване. Отхвърля се. 167. За, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено. Електронна проверка по 181 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се с два гласа. 183. Електронно гласуване по 183-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 184. За. Против. Въздържали се. Приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 187 изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването.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 Приема се с един глас повече. 202. За, против, въздържали се, отхвърля се. 204. Извинете. Електронна проверка по 202. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 204. Електронно гласуване по 204. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 205. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Двеста и девет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 210. За. Против. Въздържали се. Приема се. електронна проверка по 210 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за. Този път трябва да гласуваме електронно по 214 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 215 за, против, въздържали се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста и деветнайсет за, против, въздържали се, електронна проверка по 219 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 220 отпада. 221 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 222 за. Против, въздържали се. Приема се. 225 за. Против, въздържали се. Приема се. 226 за против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се. Струваме се, че се приема. Искате ли електронна проверка? Добре, електронна проверка по 235 то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 240 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 11 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 241 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка защото понякога разликата е много малка. Електронна проверка по 241 изменение. Прекратете гласуването. Приема се с един глас повече. 242 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 242 изменение. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, приема се 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 265 изменение. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се с един глас повече. 266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 електронна проверка по изменение 20. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас повече. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение за, против,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 Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. електронна проверка. Някой поиска електронна проверка. По 39-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 45-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка ли искате? Не, добре. 46-то за. Против. Въздържали се. Приема се. електронна проверка по 46-то ли искате? Не. Добре, тогава гласуваме окончателния текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Когато искате да се направи електронна проверка, вдигайте ясно ръка. Не можем да процедираме по този начин. Господин Мутиков, искате Електронна проверка. Добре, ще гласуваме електронно 46-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 28 на 28. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Е бен опортуно. Пасямо ала вото сул фондо ди Няма да поздравявам докладчика, защото това съм аз. Преминаваме към гласуването за Кохезионния фонд. Осмо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, вдигайте ясно ръка. 11 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, Приема се 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се първо изменение за, против, въздържали се, приема се 15-то и 12-то изменение заедно, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 отпада. 14 то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето, 18 и 19 са идентични. Кой е за тях? Против. Въздържали се. Приемат се.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 въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Желемия, повей контролей си. Е? Чина. Passiamo, sì, sì, come controllerlo c'è il mio. Eh, je préfère travailler sur le mien. Eh, passiamo al voto del ehm, provvedimento sugli strumenti innovativi. E така, сега преминаваме към иновативните финансови инструменти. Антонио Канчиан, Първи компромис приема се. Трето изменение за моля, вдигайте е, ръка против. Отхвърля се. Второ изменение за компромисно изменение. Поправя се оратора. Компромисно изменение второ за Жали се. Приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 20-то за против, въздържали се, отхвърля се. 21 за против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис. Приема се. 26-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. 28 за против въздържали се. Отхвърля се.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 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, приема се. 35 за, против, въздържали се. Да проверим 35-то електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване, крайно гласуване по целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за колегата Канчиан. Сега преминаваме към инициатива за социалното предприемачество. 17 точка доклад от господин Маркин Кевич. Изменение първо за против въздържали се. Още веднъж. Първо изменение за, против,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 Втората част е покрита от компромиса. Първата част, седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против. Извинете, поправи се оратора. председателя. Може ли да ви помоля да запасите тишина в залата? Трудно е да се работи. 19-то изменение за против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за против, въздържали се, приема се. Проверка, изменение 20. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. с малко гласове преднина. 21 за против, приема се 22 за против, въздържали се, приема се 23 за против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, е, електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се поздравления за докладчика. Последната точка, която подлежи на гласуване, точка 18, създаване на инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави. 19 изменение е прето, 20 за против, въздържали се, приема се, 6 за против, въздържали се, приема се, 21 за против въздържали се приема се електронно гласуване по, 2, по 21 начало на гласуването всички ли гласуваха край на гласуването отхвърля се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 против, въздържали се. Електронно гласуване по девето изменение. Това е изменение от докладчика. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение за против въздържали се приема се. Десето изменение за против въздържали се приема се. Първо изменение за против въздържали се приема се. Единайсто изменение за против въздържали се приема се. Дванайсто за против въздържали се приема се. Второ за против въздържали се приема се. Трето за против въздържали се отхвърля се. Тринайсто за против въздържали се Отхвърля се 14 за. Не, по електронно, електронно гласуване по 13 то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 14 изменение за против въздържали се. Приема се. 15-то изменение за против въздържали се електронно гласуване по 15-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 17 за, против, въздържали се, приема се. Като се отхвърля, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря за вашето сътрудничество и за вашето търпение, проявено към това дълго гласуване. Две минути почивка и тези, които няма нужда да остават в залата, да могат спокойно да напуснат. Alors, on va riprendre. Sì, riprendiamo i nostri lavori. Добре. Продължаваме. С доклада на господин Любик по малките и средните предприятия, конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност. Имаме по-малко време, отколкото предвидихме. Ще имаме само 35 минути, не 45. Господин Рубек. Mm, uh, Благодаря, госпожо председател. Е, това е една много важна тема. В неделя бяха проведени избори в е, Гърция, защото не може в бъдеще да говорим за повече е, дългове и повече данъци, защото по този начин не могат да се потребяват услугите, цари голяма безработица. Трябва да се погрижим за това продуктите и услугите да бъдат предлагани на международните пазари, услуги, които да са по джоба на потребителите. Говорим за интернационализиран от една страна, говорим за намаляване на бюрокрацията от друга страна и предотвратяване на бюрокрацията, по този начин да се засили конкурентоспособността, която е от много важно значение. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка е, за компромисните изменения, които в момента са изготвени е, голям напредък се постигна, тъй като имаше компромис. Благодаря, госпожо председател. Да, благодаря ви, господин Любик. Първо ще изслушаме докладчици Тесенка, господин Джонатан. Прего. Господин Йохансон. Uh, Извинявайте. Не очаквах, че толкова кратко ще се изкаже господин Любек. Първо искам да му благодаря за цялото добро сътрудничество. Смятам, че е важно да осигурим по-активно участие на МСП на международните пазари в международната търговия. Това е много важно. Също така обсъждахме нещо, което ще продължим, предполагам с цел да постигнем едно добро споразумение за това как да намалим административната тежест за МСП. Имахме много добро обсъждане по този въпрос. Надявам се, че ще стигнем до добър компромис в тази сфера, защото е много важно да намалим административната тежест за МСП. Същевременно смятам, че е важно да намерим решение за МСП, така че те да могат да бъдат разглеждани заедно с други фирми, за да няма допълнителна тежест, каквато се опасявам, че може да проистече за МСП. Така че очаквам с нетърпение продължаването на доброто сътрудничество с докладчика. Благодаря ви. Си, колега Бутиков. Да, сега господин Бутикофер. Благодаря. Аз също ще съм кратък. Присъединява съм към, към казаното от колегите преди мен. Исках да кажа нещо по темата, свързана с ам, отежняване на процедурите заради бюрократични мерки. А, тази тема беше обсъждана сред нас Има една група на високо ниво, която се занимава с този въпрос и а, нека тази група да знае, че а, парламента очаква от нея да изготви предложения, които да бъдат представяни на ам, на парламента и на съвета и възоснова на тези предложения ние да можем да действаме по-нататък. Смятам, че този подход е, отговаря на заложените цели. Имаме нужда от повече експертен опит, а не от е, общи, е, общи цели, свързани с намаляване на бюрокрацията. Смятам, че тази идея ще има много конструктивно въздействие. Благодаря ви. колега Вики Форд. Госпожа Форд, благодаря ви. Благодаря на докладчика за много полезната среща миналата седмица. Когато разглеждаме какво се случва в европейската економика и особено в сектора на МСП, виждаме, че има криза на доверието. Дали те наистина смятат, че светът ще стане по-добър, че си струва да се инвестира в растежа си. Смятам, че е много важно ние като политици да направим ясно изявление, че ние сме на тяхна страна. Смятам, че да трябва да видят, че ние наистина предприемаме действия. Всички сме съгласни, че трябва да се намали бюрокрацията и бумащината, особено неоправданата. И аз смятам, че МСП трябва да чуят ясно от нас, че те са невинни до доказване на противното, че те ще бъдат изключени от обхват на законодателството, освен ако няма сериозни доводи, те изрично да бъдат включени в него. Мисля си, че това е важно послание за МСП. Затова смятам, че да, разбирам, господин Йохансън, не искаме да направим общество от две класи или от две, две нива, но, например, ако МСП е част от веригата на доставки, в които законодателството обхваща по големите дружества. Ние трябва ясно да им кажем, че те ще бъдат с облегчен режим, че те ще бъдат изключени от обхвата на законодателството, което се отнася до големите дружества. Тоест ние не трябва да правим техния живот по-опасен, отколкото би трябвало да бъде. И също така искам да говоря сега не само за кредитите от банките, но и основните банкови услуги за онези МСП, които оперират в трансграничен контекст. Ние искаме да имаме малки и средни предприятия, които са иновативни и които търгуват цял свят. И аз съм се срещала с такива МСП. И те искат също така да бъдат улеснени при прехвърлянето на пари от една сметка в друга, да могат да а също така е достатъчно лесно да конвертират средствата си от една валута в друга. Затова е важно да се помисли, че законодателството за пране на пари понякога усложнява живота на МСП, понякога той е неоправдано усложнено в легитимната си цел да бъдат определени престъпниците. Не може малките и средни предприятия да бъдат поставени при същите условия, при които се поставят такива фирми като IBM, например. Председателката, да, благодаря ви. Аз съм докладчикът Сянко от социалистите, за това ще направя кратко изявление аз. Първо, благодаря на господин Рюбик за много задълбочената работа, която той извърши при подготовката на доклада, за всичките ни срещи и всичко, което той прави за малките и средни предприятия. Ще внеса някои изменения и също така ще говоря с докладчика по някои от поставените въпроси. Смятам, че малките и средни предприятия не искат само да ни чуват, че говорим. Те искат ние да направим нещо реално. Затова смятам, че трябва да приканим комисията да приеме допълнителни законодателни инициативи, които да решат на практика много от проблемите, които вече сме определили. Всички знаем какви са проблемите, с които се сблъскват МСП, например, те са затруднени при получаването на заеми, те са затруднени от административната тежест, както каза госпожа Форд, понякога банковите услуги не са добре организирани за малките и средни предприятия. Ние знаем, че те имат сериозни проблеми при взаимодействието си с публичната администрация и могат да бъдат смазани от големите фирми. За това правилно господин Бутиков говореше за групата на високо ниво. И има много податки в доклада на господин Рюбик, които ни одобряваме нашата група и ние ще ги обогатим с нашите предложения. Има един друг проблем – и това е правата на работещите. Разбира се, МСП са тръбнака на европейската економика. И това са предприятия, в които предприемачите влагат толкова много усилия, но също така те не имат хора и ние искаме да има хармонично развитие на отношенията между бизнеса и унези, които са наети от бизнеса, за да работят в малките и средни предприятия. Нещата обикновено вървят добре, но все пак самият факт, че тези предприятия са малки, означава, че те не винаги могат изцяло и ефективно да защитават правата на работещите там. Затова смятам, че е добре да посветим определени усилия и на този важен аспект. Разбира се, искаме да укрепи малките и средни предприятия, искаме живота им да бъде по-лесен, но също така е важно предприемачите да осъзнаят, че успехът им се дължи не само на тях, но и на работниците им. Благодаря ви, ще внеса изменения. И ако няма други желаящи да се изказват, то ще дам думата на господин Гери Жулиан от комисията. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия поздравява ИТРЕ за този доклад на господин Рубик, текстът показва ангажираността с подкрепа за малките и средни предприятия на базата на съобщението на Европейската комисия и за действията, които са предложени в това съобщение. Предвид предложените изменения, трябва да се направят две пояснения – на първо място интернационализацията на малките и средни предприятия. Относно конкретните мерки, които са предложени в съобщението до края на 2012, ще изминат доста етапи да се направи инвентаризация на съществуващите мерки в държавите членки, после да се види къде са празнините, какви услуги липсват за предприятията в чужбина и от 2013 година нататък да направим политически препоръки, които ще ни позволят да видим какви мерки са необходими на европейско ниво. Целта е да се направи каталог на това, което вече съществува, а не да се оценява ефикасността на услугите, които се предлагат от е, различните държави членки, както предлагат някои препоръки. Втората бележка се отнася до мрежата Enterprise Europe. Подчертано е в доста изменение нуждата от повишаване на ефикасността и видимостта както и управлението на тази мрежа. Партньорите в мрежата са избрани на конкурентна основа, на базата на правени предложения. Надяваме се да получим най-добрите възможни проекти. Поддържаме контакт и с европейския бизнес, за да подготвим нова структура за управлението на мрежата. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Рубик, ако иска да отговори. Надявам се да бъдете също толкова кратък, колкото в встъпителното си изказване. Всъщност искам да благодаря на колегите за отличното сътрудничество и смятам, че тук в парламент съвместно с комисията ще поемем една решителна стъпка напред за едно по-добро бъдеще. Колега е, е. Благодаря, господин Рубик. Знаете, че гласуването ще се състои през септември на 17 или на 18. Следващата точка са правила за участие и разпространение на резултатите от Хоризонт 2020. Това е в допълнение на разискванията от вчера. Давам незабавно думата на докладчика господин Елер. Госпожо председател, опасявам се, че не може да съм толкова кратък, колкото колегата Рюбих, но все пак ще се постарая. Първо искам да благодаря. Искам да благодаря на докладчиците и на докачниците в Сянка. Парламентът по пакета Хоризонт 2020 изпълнява своите задължения, учита нуждата от сътрудничество в рамките на процедурата, установена след Лисабонския договор. Ще се опитам да очертая някои от важните аспекти, залегнали в доклада. Първо за опростяването и за ефективността за участието на индустрията, за поставяне на по-силен акцент върху новаторството, както и за бюджета на Хоризонт 2020. Аз подкрепям в голяма степен предложението на Европейската комисия за упростяването, за преминаване към новаторство и прочие. Ние се опитваме да адаптираме не само политически правилата за упростяване, но искаме да наблегнем и на ефикасността, защото в крайна сметка нещата опират до това колко ефективно ще реализираме новата програма. Опростяването включва три основни стълба ясни правила и инструменти, органи за финансиране, частни, но публични партньорства и прочие. Ние се опитваме да структурираме това по по-добър начин в сравнение с миналото, най-вече защото работим в тясно сътрудничество с колегите от Комисията по бюджетен контрол. Също за правилата за отчетоводяване на разходите от страна на участниците. Това е договорено в финансовите регламенти. Акцента се поставя в по-голяма степен върху практиките в държавите членки. Система за възстановяване на разходите с пълно покриване на разходите, като се отчита също различните финансови потребности на участниците. Считам, че нашето предложение не осложнява нещата, а прави участието по-ефективно. Не искам да се говори за свръх опростяване, но все пак трябва да отчитаме, че документа на комисията е един политически документ. Водят се консултации на експертно ниво. Нещата трябва обаче да бъдат по-практически формулирани. Необходимо е да се спази последователността там, където е необходимо, да се предвижда вариант за пълно отчитане на разходите. Няма смисъл да се принуждава някой да поема определена посока. Различни нива на финансиране за различните участници е следващия въпрос. За малките и средни предприятия сме наясно, че трябва да има силно участие от тяхна страна. Трябва да се създадат такива условия за малките и средни предприятия, за да могат те да участват. Могат също да се опростят броят на дейностите, както и счетоводните практики на бенефициентите като се вземат предвид преобладаващите счетоводни практики в държавите членки. За участие на индустрията в програмата. Според нас ние трябва да гледаме реалистично на нещата и аз силно вярвам, че увеличението на финансирането за участие на индустрията, както предлага комисията, ще зависи в голяма степен от това с какъв бюджет разполагаме увеличение с грубо 6% е нещо, което представлява интерес, но трябва да се обсъди, за да се привлекат участници от индустрията чрез по-високо финансиране, които иначе в... не биха участвали в някои негъвкави програми. Биха участвали само защото ще получат пари. Да, можем да увеличим участието на индустрията, но няма да се увеличи левериджа за участие на индустрията, да се дават повече пари на индустрията. Да, пропорционално, може би това ще доведе до увеличаване на участието на индустрията, но това ще доведе и до набъване на бюджета. Нивото на финансиране на рамкова програма 7 беше ниска, но индустрията по-скоро се оплакваше от това, че сроковете за отпускане на средствата минаваха доста дълги. Освен това, не се отчитаха някои от принципите за отчетоводяване на разходите. Читам, че трябва да ограничим до 6 месеца срока за отпускане на грантовете. Това е, това е много уместна стъпка, защото ако се сравним с международната практика, ако направим това в 6 месеца, няма да сме начало, а ще бъдем някъде по средата. В сравнение с а, международната практика. Също опцията за пълно четоводяване на разходите е интересно за индустрията, както и за научно-изследователските институти. Много важно е да се хвърли мост между финансирането за Хоризонт 2020 и другите фондове. Това означава да се включват и структурните фондове, както и новите инструменти, ясни правила за правата върху интелектуалната собственост. Това също е важно за парламента. Трябва да се намери разумния баланс между открития достъп за индустрията в операции, които са близки до нуждите на пазара. Тук трябва да се наблегне също на опазването на интелектуалната собственост. И последен коментар по бюджета, който ми се струва особено важен. Разговорите с съвета будят безпокойство. Вчера се срещнах с представител на министъра на финансите на една голяма държава и стана ясно, че говорим за сериозни бюджетни съкръщения, а това е свързано и с а, степента на участие. Сега се увеличава приноса а, на общността до 7%. Това може и да е благоприятно, ако имаме по-малко средства на разположение, обаче трябва да търсим възможности за привличане на допълнителни средства. Увеличаването на ефекта на, на лоста в Хоризонт 2020 за частни инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност е от особена важност, но трябва да сме реалисти, не става дума за предоставяне на повече пари за малко на брой хора, а да се балансира левелиджа между и изследователската дейност и иновациите, да имаме един реалистичен подход, да отчитаме това, че действаме в среда, където увеличение на бюджета от 6% би трябвало да ни накара много внимателно да обмислим процентите за намеса. Благодаря ви много. Благодаря, господин Ерлер. Започваме с докладчиците в сянка. Господин Гланте. Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за една система, предложен от комисията, съдържаща по-простени правила, наистина много е постигнато от комисията, що се отнася до опростяването. Господин Елер внася нови условия и с това осложнява нещата, т.е. виждаме, че на действието има противодействие. Какво искаме всъщност? Искаме ли да улесним живота на онези, които ще участват в Хоризонт 2020 година? Разбира се, важно е да говорим за проценти, но също така е важно да създадем благоприятни възможности за онези, които са използвали системата с пълно стойностяване в рамките на седма рамкова програма. Смятам, че много често се пренебрегва това, а именно как трябва да се калкулират и включват разходите за персонал. Има различни модели, например, в бългийското законодателство. Разпоредбите са много по-различни от тези в германското законодателство, що се отнася до персонал и изчисляването на разходи за персонал. Трябва да бъде системата адаптирана към различните държави членки. Сега за графика. Смятам, че 6-месечният период е твърде амбициозен. Ако той може да бъде постигнат без закъснения или прекъсвания, това ще бъде добре, но все пак понякога липсват някакви документи и за това, според мен, 6 месеца е твърде амбициозно. Освен това, искам да говоря за 7% разходи за управление – Ясно е, че управлението на една голяма фирма е нещо, което струва скъпо, но като че ли се губят много пари чрез определяне на тези 7%. Може би трябва да помислим дали да не намалим този процент, като четем цялостната сума, която се предоставя. Освен това, колегите говориха тук за правата за на интелектуална собственост. Тук трябва да потърсим необходимия баланс. Трябва да гарантираме също така и отворен достъп. Не искаме да излагаме на твърде голям риск дружествата. Стълбата към най-високи научни постижения, е нещо, което вече обсъждахме, също така мисля, че трябва да обмислим добре каква ще бъде дефиницията на тази стълба към най-високи научни постижения – от това, което чух, предвижда се намаляване на средствата от структурните фондове, но ако искаме високи научни постижения, то рамковата програма не е подходящ източник на финансиране. За това трябва сигурно да използваме кохезионните фондове, да създадем други механизми на финансиране, или поне да използваме съществуващите такива – Смятам, че нашето сътрудничество с докладчика е добро и смятам, че след лятната вакансия ще успеем да сме готови и до края на тази година вече да знаем какви ще средствата, които ще са заделени за тази програма. Благодаря. Благодаря сега, господин Йохансън. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика господин Ехлер Както казах и вчера, имахме много обещаваща и конструктивна дискусия за Хоризонт 2020, особено тук, когато говорим за правилата за участие. Смятам, че е много добре, че обсъждаме този въпрос. Спомни си, че в началото някои колеги говориха за това, че дяволът е в подробностите, но също смятам, че и героизма е в детайлите. И затова смятам, че трябва да обсъждаме какви са политическите послания. И ако формулираме добри правила за участие, смятам, че това ще бъде много важно. Господин Еклер много правилно каза, че основната цел е упростяването и постигането на единни правила. Обаче, как да осигурим също така и известна степен на гъвкавост, тъй като тези едини правила ще обхващат много широк спектър от дейности и участници, както вече беше казано, в различните държави членки има различни системи, така че това също е важно. Що се отнася до нивата на финансиране, в сравнение с седма рамкова програма виждаме подобрение, но в сравнение с предложението на комисията – виждаме, че има едно осложняване, което може да увеличи административната тежест и то доста неоправдано. Както вече казах на заседанието на докладчика с докладчиците в Сянка, имаме добра отправна точка и се надявам, че ще можем да станем герои на детайлите. Също така високо оценявам, че се предлага широко възприемане на основните счетоводни практики и определянето на бенефициентите и що се отнася до цените, особено стимулиращите цени, това е важен компонент, който се подкрепяше от моята група дълго време. Затова ви благодаря, господин Ахлев, че включихте това във вашия доклад. И също така намаляването на срока за безвъзмезно финансиране до 6 месеца е нещо, което изцяло подкрепяме. Това е добре, особено за малките и средни предприятия. Трябва да намерим различни инструменти, с които да могат да разполагат МСП, например, непрекъснато да получават информация за процесите, процедурите, които имат значение за тях. Освен това, ако говорим за МСП, то смятам, че те трябва наистина да бъдат по-активно привлечени, но също така бих говорил и за равенството на половете. Трябва също така да се включи това в нашето обсъждане на правилата за участие. Трябва да използваме цялото богатство на Европа и за това е важно всеки да може да участва. More, uh, can... И затова е много важно да осигурим повече участие на жените. Смятам, че това също можем да обсъдим, когато говорим за правилата на участие. Благодаря ви. Грация. Благодаря ви. Госпожа Форд. Благодаря ви. Благодаря на Кристиан за огромната работа, която той извърши набързо за упростяването, но преди това за нивата на финансиране. За нивата на финансиране. До сега нито един учен или бизнесмен не е дошъл при мен да каже, да, аз ще участвам в европейска програма, ако ми се увиди какъв си процент. Обаче знам за МСП, които не искат да участват повече, защото бюрокрацията и бумащин са прекомерни и понякога трябва да чакат с месеци преди да получат пари. Трябва да гарантираме това, че ние наистина позволяваме да се получат допълнителни средства, защото нямаме достатъчно пари. И Кристиан много добре говореше за ефекта на лоста и привличането на допълнително финансиране от други сектори. Лично аз смятам, че процент трябва да бъде по-различен, но като цяло смятам, че идеята е полезна. Освен това, в различни научни дисциплини може да бъде трудно да се намерят средства от публичния сектор. Знам за една фирма в сектора на информационни технологии. Аз познавам един човек, който изобрети приложение, което позволява да се следи световното, извинете, европейското първенство по футбол и го предложи на пазара дни преди да бъде да започне световно, извинете, европейското футболно първенство. Нещо, което е доста по-различно, отколкото дейността, например, в биотехнологии. Така че трябва да помислим как по-добре да помагаме различни предприятия в различни сфери. Сега за намаляване на бюрокрацията. Смятам, че в кодекса на практиката трябва да се включат някои елементи от акта за малкия бизнес – за това по какъв начин трябва да се взаимодейства с малките участници и МСП. Да, ние искаме да упростим правилата за безвъзмезна помощ, но не искаме това да води до допълнителни разходи. Има хора, които не говорят на английски и едва тази седмица те ще получат този доклад на собствени си език. И как ще успеете да внесат изменения до следващия вторник. Това е време, което се губи и не искаме МСП да бъдат в подобна ситуация. Ние искаме да им осигурим достатъчно разумно време и трябва да отчитаме времето, например, това, че университетите имат дълга лятна вакансия и други неща. Важно е да осъществяваме добра комуникация. Предлага се да има един етап за подаване заявки от два етапа. Това може в някои случаи това е подходящо, но може би в други случаи не е подходящо. За това смятам, че трябва да има гъвковост. Не да осложняваме нещата прекомерно, но гъвковостта може да позволи да упростим някои неща, особено в определени научни дисциплини. Също така много е важно да се подобри прозрачността на процеса на оспорване и също така в процедурите за оспорване аз смятам да внеса изменения, ако сме гъвкави с крайния срок за измененията. Се надявам, че ние ще успеем през лято да поработим добре върху измененията и да стигнем до добри компромиси. И последният докладчик в сянка, господин Ламбертс. Аз няма да спирам на всичко казано от Кристиан, защото съм съгласен с повечето от нещата и разбира се, също така е важно да кажем в какво сме съгласни, но искам да споделя няколко идеи. Думата привлича на допълнителни средства много често се използваше в речта на Кристиан и мисля, че сме доста загрижени за този ефект на лоста при финансирането и искаме предоставянето на средства от публични фондове да бъде средство, чрез което да се привличат пари от други сектори, от частния сектор. Разбира се, ситуацията е различна във всяка една сфера, обаче съм загрижен от това, че когато се срещам с малките и средни предприятия, те са прекалено средоточени върху краткосрочни инициативи и проекти. И когато става дума за средносрочна и дългосрочна перспектива, хората стават доста а, неентусиазирани и хората не искат да снимават са по-дългосрочни и съответно по-рисковани инвестиции. И частния сектор се казва, че търси на баницата мекото. Аз не съм съгласен обаче с това изявление. Наистина искам да има и средства, които идват от частните инвеститори. Точно в това е смисъла на ефекта на лоста. Затова трябва да формулираме такива правила за участие, които реално да увеличават възможността да се привлича допълнителни средства в допълнение към средствата от публични фондове. Второ, да, някои казват, че Кристиан отново усложни едно предложение, което целеше опростяване. Да, но аз ще кажа, че Кристиан направи нещата по-интелигентни също така. Да, разбира се. Ние разглеждаме предложението в нашата политическа група по такъв начин, че може би нивото на финансиране за дейностите, които вече позволяват да се доближи пазарния етап, може би са прекалено щедри. Т.е. това отново е тук насърчаване на търсенето на баницата мекото и покриването на комисията на такива високи нива от разходите, може би е нещо, което трябва да се просмисли. Да, важно е да се обсъжда въпроса за открития достъп и разпространяването на информация тук, разбира се, трябва да се потърси баланса. Нещата не са чернобели. Тук ще има някои сиви решения. Може би по-скоро клоним към идеята за открито знание. Знаем, че за да се генерира иновация, трябва да се разпространяват знанията и информацията, но също така не сме наивни и искаме също така иновациите да водят до печалби искаме от една страна да инвестираме, от друга страна искаме да получим печалба от тези инвестиции. Това е логично, така че тук е важно също да потърсим баланс и ние също ще допринесем за това. Бях заинтересован от това, което Кристиан предложи за изключване на това финансиране от правилата за държавна помощ. Е, и ви и аз сме граждани на федерални държави. За нас Европа е просто е още едно ниво на управление. Не виждам защо принципите, които се отнася до разходване на средства от публичните фондове и държавните помощи не би трябвало да бъдат действителни за европейско ниво, но може би тук просто имаме по-скоро недоразумение, отколкото разногласия по същество. Има още нещо, което искам да спомена и това е единия процент от 7% за административни разходи. Това също според мен е прекалено простенческия подход – Разходите за управление далеч не задължително нарастват пропорционално с мащаба на проекта. Тоест, ако имаме някакъв фиксиран разход, това не е много разумно. Може би има два подхода. Или ще кажем, да, добре, имаме някакъв фиксиран процент за разходи за управление, което ще се възстановява или имаме намаляваща ставка, например 7% за малки проекти, но 6, 5 или 4% за по-големите проекти, защото не искаме нещата да са упростени. Тук аз съм съгласна с вас, ние не искаме да, да убием всяка инициатива с изисквания за отчетност. Искаме нещата да се бъдат упростени, що се отнася до дела на финансиране, което ще се възстановява, но може би е добре да има една намаляваща ставка, обратно пропорционална размера на проекта. И нещо, за което се говори в пакета за шесте законодателни акта. Не знам какво вие мислите за това, но колкото повече говоря с частния сектор, колкото повече говоря с представителите на научните среди, толкова повече лоши неща чувам за съвместните технологични инициативи. До сега не съм срещал нито един човек, който би искал да увеличи тези съвместни технологични инициативи. Единственият човек, който каза нещо положително, каза, че благодарение на тях разбираме какво не трябва да правим. Така че ако някой нещо е чул добре за тези инициативи, много ще се радвам да чуя. Може би не сега, може би в двустранен напоредък. Благодаря ви за вниманието. Грация. Благодаря ви, колега. Сега господин Герек. Благодаря барза, пани Шанса. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя Кристиан Елер за начинът по който той е подходил към въпросите с финансирането и упростяването на правилата. Но аз съм от една държава, която не се справи много добре а, що се отнася до седмата рамкова програма, по въпросите свързани с научните изследвания и така нататък. По време на предишния законодателен период бяха подадени 200 заявления и, и повече. Защо ви казвам това? Защото от една страна е бюрокрацията, средствата и така нататък и ние се чудим как да се разходват тези средства, а от друга страна стои светът на научните изследвания. Това са експертите. Но те не са експерти в областта на това как да се разходват средствата или как да се извършва оценка. Те знаят как да се занимават с научни изследвания, а не с финансиране. Смятам, че въпросът съм за това как да се подбират независими експерти е включен в член 37 предложението на комисията. Това е много важен въпрос. Тези хора трябва да са независими експерти. Те трябва да са ам, са се отличили в а, тяхната област и такива хора а, трябва да бъдат разпределени да работят в своите специфични области в отделните държави членки. Освен това, такива експерти трябва да работят ам, в рамките на една система, която определя от различни рангове. И а, по този начин ще бъдат разпределени различни теми а, на различни експерти, ще има различни публикации, а, които ще се основават на разходите за конкурентоспособност и освен това възоснова на а, резултатите, които могат да бъдат генерирани в бъдеще. И е, експертите на един по-късен етап ще могат да оценят какво са постигнали с тези средства. Има много начини, по които могат да се разходват средствата. Но аз смятам, че това, което е от значение, е колко средства е получил един научен екип и какво е постигнато с тези средства, какви резултати са постигнати. от моя регион, екипите, които са получили средства в рамките на предишната програма, не са се справили много добре. Благодаря, господин Гирек. Сега следващия оратор. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко, защото всичко беше казано вече. Това, което исках да кажа е, че Първо, по отношение на предложението на комисията. В него са включени редица предложения. Предложение е направен господин Кавалю, господин Ели и от други. Но в този доклад много предложения са били повторени предложения, които са, са, са били включени в първия доклад. Благодаря на господина Елер за прекрасните резултати. Няма да се спирам отново на системата, свързана с преките разходи, за възстановяването на средствата и така нататък. Говорим тук и за, средств, за сроковете за финансиране, че, че имаме нужда от по-голяма прозрачност. Говорим за заявления, за заявители. Не искам да навлизам в подробности, да повтарям вече казаното. Ясно е, че е, имаше проблем в миналото. начинът по който да се участва в тези проекти, трябва да бъде регулирано а, чрез конкретни правила. преди да се участва, преди да се тълкуват разпоредбите, трябва да има заложени ясни правила. правилата за участие, стратегията Хоризонт 2020, всички те са включени в пакета. Включени са и политики, свързани с економическия растеж. Хоризонт 2020 ще предостави възможност за достъп до допълнително финансиране. Има такива, които искат да има повече финанзи... финансиране за програмите, но е нещо, което трябва да бъде съгласувано с съвета. Смятам, че всичко трябва да бъде включено в един голям пакет. Ако продължаваме по този начин, ще бъдем изправени пред проблеми, свързани с бюджета. Правилата за финансиране трябва да бъдат обхванати в рамковата програма. Имаме нужда от постоянна подкрепа за стимулиране на растежа в Европа. Това беше подчертано по време на преговорите и че това трябва да е неизменна част от пакета за растеж. И това... Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Искам да благодаря на господин Елер за неговата работа. Искам да благодаря за прекрасното сътрудничество с него и с докладчиците в Сянка. Искам да направя един коментар по отношение на казва господин Клантън и по отношение на това, което казаха ораторите преди мен. Изненадващо е това, което се съдържа в а, доклада а, а, по отношение на чинове 19 и 20 в регламента, там където се говори за обществени поръчки, за публично-частни партньорства. Това трябва да бъде преместено там, където се говори за участие. Обхватът е доста специфичен. Това ясно е посочено в предложението на комисията. Тези аспекти трябва да бъдат включени в регламента, разбира се, но това не означава, че правилата за участие не могат да съдържат специфичните правила, които се прилагат в случаите на публично-частни партньорства. Разбира се, това означава и публично-частни и публично публични партньорства, както са включени в Хоризонт 2020. Няма да навлизам в а, подробности. А, подкрепям моите докладчици Сянка. Like най-напред искам да благодаря на колегата Елер за отличната му работа относно правилата за участие. Както ви е известно, аз съм отправила 70, 67 препоръки и комисията вече прие повечето от тези препоръки за упростяването но имаше две области, в които комисията не е достатъчно амбициозна. Господин Елия прие тези две препоръки в доклада си. Става дума за сроковете за отпускане на грантовете. Предлагам, че, това, предлагам това да съвпада с времето за плащането. Това е особено важно за по-малките предприятия и някои от предложенията в доклада на Ерлес отнасят именно до намаляването на срока за плащането. На второ място за упростяване на системата за ощетоводяване. Има а, две различни два различни подхода, които предлага а, комисията – което ни допринася за опростяването, Искам да използваме възможността да се приемат разходите за ДДС като допустими разходи. Това е изключително важен въпрос за всички изследователи в Европа и се надявам ясно да бъде подчертан този въпрос в окончателния доклад. В заключение бих искал да кажа нещо, казано от Айнштайн, а именно, че всяко нещо трябва да се опростява максимално, но да не бъде просто. Тъй като реалностите са сложни. Трябва да опростяваме нещата, но трябва да се намери верния, верния баланс, като се отчитат реалностите. Надявам се, че с господин Ерлил ще опростим нещата, но не прекалено. Благодаря, госпожо Карвалю. Аз пропуснах да ви представя. Господин Видал Квадрас има думата. Благодаря, господин председател. Вчера в общите ми бележки по програмата Хоризонт 2020 аз подчертах, че основната цел на осмата рамкова програма е да се използват по-ефикасно фондовете от Европейския съюз. Трябва да разпространяваме информация за програмите, за да привлечем участници в нея. Освен това, трябва да се отпуска средствата по прозрачен начин, да се подобри и съфинансирането, като един от съществените е, елементи. В сравнение с нашите конкуренти, ние имаме един недостатък, а именно превръщането на резултатите от научните изследвания в реални продукти. В целия пакет този елемент съдържа потенциал да има важен ефект. За това Ерли съвсем основателно призовава за намаляване на срока за отпускане на средствата. Освен това, да бъде изготвен и наръчник да бъдат избирани най-добрите участници, като се отчитат резултатите от реализирането на предходни програми. Освен това, прилагането на резултатите от изследванията трябва да получи по-значимо място. Необходимо е да се отчитат различните етични аспекти, свързани с научните изследвания. Един от по-спорните елементи на доклада се отнася до фиксираната ставка. за различните участници. Както каза госпожа Карвалю, това може да упрости нещата, но може да се упростят прекалено, защото има разлика между малки, средни, големи предприятия, между университети или други участващи организации. Необходимо е да се опростяват нещата, но не прекомерно. Затова аз приветствам предложението на господин Ерли да не се примахва разграничаването. Процеса на подбор трябва също да стане по-прозрачен. Следващия оратор е господин Ван Нистелрой. Моля ви да бъдете кратък. Две минути имате на разположение. Благодаря на господин Ерлил за неговата, неговия доклад. И, освен това, за информацията, за а, споделените идеи с колегите. Малко съм обезпокоен обаче от факта, че прибързаме нещата. Между времено държавите членки намаляват инвестициите си. И това, което трябва да бъде 1 плюс 1 равно на 3, се превръща 1 плюс 1 равно на 0. Трябва да имаме истински дебат с съвета. Ние летим в облаците, а те слагат спирачка. Какво трябва да направим? Ние трябва да ангажираме държавите в този дебат, не само представителите на индустрията. За мен това ми липсва в доклада. На следващо място, видимостта на нашите проекти. Има толкова много имена. Не знам как вие работите, но понякога аз трябва много дълбоко да търся основите на дадени проекти. Ако това е проект, който се финансира от Европейския съюз, нека тогава да се даде приоритет на Европейския съюз. Ние изоставаме толкова много в видимостта и трябва да се променят нещата. Това е въпрос, който сериозно ме безпокои. Освен това, трябва да бъдем в челните редици, а, нещата да се реализират на практика и да бъдем максимално видими. Относно хармонизацията и процентите за финансиране, необходимо да има диференциация, както предлага господин Ерлер. Трябва по-внимателно да огледаме нещата, как може да се постигне това реално. Останалите неща са добре отразени, трябва да работим обаче по видимостта, защото че нещата могат да се променят толкова бързо за две години. Господин Пучер от Европейската комисия за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ерлер за вашния му проекто доклад за правилата за участие както и подкрепата, която оказва за много от елементите, съдържащи се в предложението на комисията, най-вече по въпроса за опростяването. Правилата за участие са правен инструмент, който ще ни позволи да реализираме резултати в опростяването и да отговорим на множеството искания от държавите членки, от Европейския парламент, от други заинтересовани страни за опростяване. Затова ще се спре на този въпрос. Има разбиране, че за да има упростяване, трябва да се намали тежестта, административната тежест за участниците, да се намали срока за отпускане на грантовете. Това са въпроси, които безпокоят вашата институция. Ви непрекъснато се оплаквате от съществените грешки, които се наблюдават в финансирането на научните изследвания. Ние обсъждаме различни предложения на този фонд и виждаме, че предлагането на една ставка за всички участници, за всички дейности от една страна и предложението косвените разходи да бъдат замест... заместени с фиксирана ставка допринася да се постигнат трите цели, които сме си поставили. Един от ключовите въпроси, за които споменава и господин Елия в проекто доклада си, е удължаване на подхода, който се в рамкова, прилагаше в рамкова програма 7. Имаше различни а, ставки за различните институции, имахме фиксирани ставки, те съществуваха в а, сегашната система, матрицата е добре позната от заинтересованите страни. А, сега се обсъждат нови ставки. Това, което ни безпокои е, че запазването на диференциацията между различните участници и между различните дейности ще продължи наличието на административна тежест, няма да намали сроковете за отпускане на безвъзмезната помощ и освен това няма да се реализират а, а, предложенията, свързани с косвените разходи. Относно срока за отпускане на грантовете, това е важен въпрос, както спомена и госпожа Карвалю. Необходимо е да се промени финансовия регламент. Ние преговаряме с госпожа Гресле, че това, което се отнася до финансовия регламент, не трябва да се разглежда в правилата за участие. И тук нещата отново са свързани с сроковете за отпускане на грантовете. Води се триалог с участието на парламента по финансовия регламент и там се говори за срок от 9 месеца. Не виждам защо трябва да се прилагат по-различни правила в сферата на научните изследвания. Това са нашите бележки. Господин Елен, Имате ли коментари по въпроса? Съвсем а, накратко, първо по общата тема, дали има разграничаване от рамкова програма 7. Там при е, е РП 7 не беше проблема диференцирането. а не опростяването не беше проблема. А комисията казва, че ако опростяването не може да стане на два крака, тогава да се вземе само единя. Трябва обаче да обсъдим нещата по по-обстойно. Не искаме да се създават две конкуриращи се системи. Предложението на комисията е обаче е доста политическо. Трябва да видим обаче дали това е приложимо на практика. Парламента няма намерение да осложнява нещата. А, обаче в комисията има много генерални дирекции и всяка една от тях казва и това искаме да се добави, и това искаме да се добави и нещата стават много натруфани. За мен са важни две неща. Първо, Ние искаме да се приложи изцяло доклада на госпожа Кавалю, така че да се определи една линия. Другите неща ще бъдат допълнени, защото Европейския парламент гласува с мнозинство. Втората част – финансовия регламент беше казано, че не трябва да се променят правилата, така както са заложени в финансовия регламент. Това не е така. Обаче нещата са много общо формулирани в финансовия регламент и ние можем да ги уточняваме. Колегите от бюджетния контрол могат да да обсъдят нещата с комисията и така да а, се обсъдят елементи, които са важни за сметната палата и за колегите, а, които се занимават с бюджетния контрол. Още две неща. Искам да се спра на един пример, свързан с а, това какви съображения ще вземем предвид. Значи, ние не искаме да правим разграничение между промишлеността и малките и средни предприятия. аргументът, че от 4 до 6 седмици е срокът за обсъждане, дали заявителя ще бъде одобрен или не. Не трябва да има разграничение, казваме ние. Обаче от економическа гледна точка е абсолютно немислимо да има някакво ниво на интервенция. Аргумента е, за единия срок, че има нужда от 4 до 6 е, седмици за разглеждане на документите, без да има значение дали е МСП или представител на промишлеността. От друга страна е важно да не разграничаваме между МСП и, и промишлеността, защото в двата случая има нужда от срок от 6 седмици. Трябва да се концентрираме. А, да се концентрираме върху това и най-вече комисията. Документите се заглеждат не в рамките на 6 седмици, а 4 е, седмици. И от економическа гледна точка има основания да се прави разлика между МСП и промишлеността. Тук важен фактор е бързината. Така че от политическа и от, глед... и от економическа гледна точка да се заложат правилните стимули. И а, трябва да следим за това а, процедурите да останат прости. Сега за първи път от комисията въобще а, получаваме някакви данни. Преди това всичко беше като в мъгла. Въобще не знаехме колко продължава този процес на вземане на решение, какви срокове са необходими и така нататък. Ам, парламента се държи като партньор, коректен партньор а, на комисията. Ние казваме какви са нашите съображения. А, комисията трябва да да подходи много внимателно. Комисията изготви политическо предложение, което само по себе си е правилно, но, а, разграни... но този въпрос е с разграничаването, то се тълкува всеки път по различен начин. Комисията си тълкува, а, а, тъл тълкува отделните разпоредби е, по различен начин всеки път. Um този упрек, че отново се иска връщане към РПС-7 е неоснователен. Аз не го приемам на сериозно. Важно е да видим как ще се справим с а, проблемите предвид съкратения бюджет. А, трябва да се постигне този ефект на лоста, така че да се стимулира научно-изследователската и развойна дейност, да не си играем с статистиките и, и да кажем да дадем повече пари на промишлеността. Имаме и е, повече участие на промишлеността, но това няма нищо общо с този ефект на лоста. Значи казваме упростяване на на процедурите, ефекта на моста да се прилага по такъв начин, че да може да бъде контролиран от комисията. В парламента ние също няма да подходим идеологически. Ами, както в близкото минало, трябва да седнем за една маса и да намерим, да намерим а, компромис. Благодаря ви. Трябваше да ви прекъсна. Искам да ви кажа, че ние а, ще останем а, без а, превод. Сега ни остават а, 10 минути. Сега ще а, имаме ли още 10 минути превод за последния а, доклад? Е, но първо трябва да кажа, че крайният срок е, за изменения по, господ... по доклад на господин Елер е 27 юни. Нека преминем бързо по следващия е, доклад, доклада на Калфин. Трябва да ви кажа, че господин Калфин има среща а, свързана с многогодишната финансова рамка. Доклада беше представен вчера. Сега даваме думата на докладчите в Сянка. Първия от ТНП, господин Салвадор. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко някои основни коментари. Първо, говорим за промяна в директивата и трябва да се подчертае, че става дума за повторна употреба на информация, а не достъп до документи. Така че искам да подчертая, че говорим за повторна употреба. Искам също да подчертая някои предизвикателства и проблеми, с които се сблъскваме и поради които ще се измени сега действащата директива. Първо, недостатъчното информираност на обществените организации за потенциала на повторното използване на информацията. Няма достатъчно култура при това повторно използване на информацията и публичната администрация трябва да е наясно с това. Също така необходимо да синхронизира различните норми в различните държави членки, особено да се отстрани това, което води до дублиране в резултата от сега действаща директива. Необходимо е да се промени приложното поле на директивата. Директивата трябва да включва музеи, библиотеки и университети, в е, списъка на тези организации, които разполагат с информация, която може да бъде повторно използвана. Освен това, важен въпрос е заплащан. Дали трябва информацията да бъде платена или не, това е важен момент в нашето обсъждане. Ние трябва да определим каква е пределната стойност. Трябва да подчертаем, че безплатен означава без никаква стойност и че никакви разходи не са направени. Също така публичните институции и понякога и частно публичните институции получават част от своите приходи от това, което произвеждат. За това не трябва да, да намаляваме приходоисточниците на администрацията или публичните или публично-частните институции, приходите, които идват от продажби на продукти. Следващият аспект е формат, който позволява машинно четене, особено как се използват метаданните за повторна употреба на информацията. Това ще бъде един от ключовите моменти. И последно, Смятам, че трябва да се помисли за надзорен орган. Комисията предлага да се създаде независим орган. Според мен, ако има координация между съответните институции в държавите членки, няма нужда от създаване на нов орган. Независимо от това, трябва да се гарантира това, че имаме безпристрастни независими органи, за да се гарантира прозрачността, ефективността, както и добросъвестната конкуренция между публичния и частния сектор, за да може да се използва информацията в обществения сектор повторно защото много е важно да се увеличат ползите за обществения, както и за частния сектор. Благодаря. Бях помолен от докладчика Всянка Адина Валян да прочета нейното становище. АЛДЕ смята, че е крайно време да се промени директивата и предложението на комисията е стъпка в правилна посока. Новото законодателство ще доведе до значителни ползи, включително економически, особено за МСП. Обаче, за да се гарантира това, че директивата води до желаните резултати, има аспекти, които биха могли да се подобрят. Съгласни сме, че следва да се разшири приложното поле, за да се включат други органи от обществения сектор, но трябва внимателно да помислим как ще бъдат прилагани новите разпоредби, защото има риск, че някои институции няма да могат да предоставят достатъчно информация, което ще обесмисли цялата дейност по промяна на директивата. Освен това, трябва да помислим за отрицателните последици от по-голямата достъпност на определени данни информация, например личните данни. Трябва да предвидим необходимите предпазни мерки, за да няма заплахи за неприкосновеността на личния живот. За това се стремим да постигнем баланса между амбициозното приложено поле и разумно формулиране на законодателството, което ще осъществимо на практика и няма да накарнява неприкосновеността на личния живот. Следващия оратор има думата. Так, ordförande för ordet och jag ska försöka fatta mig kort. Ehm,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 Съгласни сме, че това е добра основа. И добре е, че комисията се стреми да улесни използване на повече материали в повече сектори. Увеличава се също броя и вида дейности, свързани с тези материали, информация. Ако разгледаме културните организации, и цялата информация, с която те разполагат, това, например, са библиотеки, университети, то с това много често забравяме, че тези институции предоставят важни услуги за обществото. От векове европейските граждани са плащали за музика, за други творби, които се произвеждат от тези обществени институции. Много е важно младото поколение да има възможност да разчита на получаване информацията. Много е важно да се предложи система, която да не изисква десетилетия, за да бъде включена в практиката, за да бъде реализирана на практиката и също така трябва да помислим за въпрос, по въпроса за третите страни и правата на интелектуална собственост. Има организации в обществения сектор, които разполагат с права на интелектуална собственост. Смятам, че това е важен обществен въпрос. Защото, например, има някои популярни сериали от край на 80-те години и имам приятели, които ги гледат, но аз може би няма да имам никога възможност да гледам тези сериали. Така че мисля, че е добре, че комисията има такива амбиции. привесвам по наташно обсъждане. Благодаря. Да, телевизионните сериали от 80-те години наистина са нещо много хубаво. Добре, благодаря на всички. Следващото обсъждане по това досие ще бъде на 17-18 септември. Много благодаря на преводачите. И Европейската комисия ще се изкаже на английски, моля.